So good afternoon, colleagues. Uh, I welcome you back to the session. I hope you had a... Добре дошли, колеги. Е, започваме следобедното заседание. Надявам се, че по време на обедната почивка се освежихте. Е, на следобедното ни заседание ще се спреме на съгласност съгласуваността между вътрешната и външната политика на Европейския съюз по отношение на правата на човека. Искам да напомня на всички вас, че е, сутринта много от вас се позоваха на примери, е, с които се сблъскват в работата им по правата на човека, статута на бежанците, положението на мигриращите, е, ние в Европейския парламент се занимаваме с тези въпроси и в частност в е, нашата комисия по вътрешни работи. Е, ние трябва е, да имаме предвид, че политиката ни трябва да бъде предсказуема и когато говорим за предизвикателствата, пред които ние самите се сблъскваме в Европейския съюз и когато посещаваме интернационални срещи, когато разговаряме с колеги извън Европейския съюз, е, те представят да ни вярват, ако не се занимаваме с тези въпроси. Така че е важно да обсъдим с вас как най-добре да се гарантира последователността в нашата политика. Преди да дам преди да отстъпя председателството на председателя на е, Комисията по граждански свободи, бих искала да ви поканя е, след среща с националните парламенти да останете в залата, защото има публично изслушване на политиката на Европейския съюз за обратно приемане и последиците за правата на човека. Предполагам, че това ще бъде интересно за някой от вас. Много се радвам, че можем да проведем съвместно заседание заедно с господин Хуан Фернандо Лопес де Агилар, председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. И така практически ние показваме, че човешките права са свързани както с вътрешните, така и с външните работи. И преди да дам думата на господина Гелар, бих е, искала да ви представя накратко гостите. Е, господин Мотом Керан, е, който е директор на Европейската агенция по основни права. Добре дошли от Виена. И госпожа Виганте Вилас Юте, председател на съвета по основни права, граждани и граждански свободи. Господин Агилар има думата сега. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички вас, че посещавате това заседание. Много се радвам, че отново осъществяваме сътрудничество между комисии на различни комисии на парламента. Комисията по външни работи и е, човешки права и комисията, която аз председателствам, е, а именно е, свободи, вътрешни работи, е, правосъдие и вътрешни работи. Ние се занимаваме с човешки права и демокрация и е, всъщност това е темата на дискусията днес по основателни причини. Ние трябва да анализираме вътрешната и външната последователност на европейската политика и човешките права на ниво Европейски парламент. И тук в парламента в това сътрудничество се полагат много усилия. Желанието на, две, на двете комисии да работят е, съвместно е на лице, защото ние трябва да утвърждаваме ценности вътрешно и външно в един глобализиран свят и трябва е, да се е, вдъхновяваме от самата история на Европейския съюз, ангажираността му към човешките права и основни свободи, които са неделими. И за това ние трябва да бъдем съюз, съюз за ценности и заради това ние поставяме основните права в основата на Лисабонския договор. Ние сме организирали и изслушвания по състоянието на Съюза от гледна точка на тези стандарти ангажимента ни да спазваме човешките права, но също така и е, е, причината, поради която в Европейския парламент се чуват много, все повече критични гласове за това, доколко се спазва ангажимента към е, основните права и качеството на демокрацията. А, ние трябва да погледнем първо самите себе си, как се държим и доколко отстояваме собствените си ценности в Европейския съюз. Ценности, които са записани е, в е, член 2 на самия Лисабонски договор е, ние сме провели многобройни дискусии по въпроса за основните права, правосъдие и вътрешни работи в нашата комисия по граждански свободи. задава сме ли сме правата за това, че въпросът за това, че правата и конституционните права са а, на карта и че това ни безпокои. И а, а, преди да започнем самата дискусия, искам да ви съобщя, че напоследък три от комисиите на парламента Юри, Авко и Либе ние правихме средносрочен преглед на програма по член 51 от процедурата и трябва да направим заключения за това, доколко сме постигнали основните цели в областта на свободата, правосъдието и вътрешните работи, Кои са висящите въпроси? Кои са висящите въпроси? Как можем да е, е, подобрим работата си и да постигнем по-добър баланс между свобода и сигурност? И най-вече е как са да сме сигурни, че стигаме до гражданите, че защитаваме основните им права. Е, е, Напоследък имаше въпроси, които събудиха тревога. Особено тревожните разкрития за наблюдение върху личния живот на европейските граждани. Ние трябва да достигнем до гражданите, до европейските граждани, е, още повече, че предстоят е, избори през май 2014 година и тогава европейските граждани ще си кажат думата. И е, е, е, е много важно да поставим в фокуса на днесната дискусия и на цялостната ни кампания да им дадем да разберат, че ние не се безпокоим само за е, финансовата криза, но също така и за правата и свободите на гражданите, е, че заедно с техните партии ние сме работили и когато се подписват споразумения от името на Европейски съюз, европейските стандарти за човешки права постепенно се отстояват на всеки етап на европейския процес. Ние не отстъпваме от е, стандартите си и изпълняваме поетите от нас ангажименти. За мен е истинско удоволствие е, да сътруднича с е, подкомисията по човешки права и изобщо с Комисията по външни работи. За нас е удоволствие да участваме в тази дискусия и а, е, а, е, първо ще бъде е, дадена думата на човек от наша страна, представител на Генерална дирекция по основни права и свободи. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на Хуан Фернанто. Благодаря ви за поканата да взема участие в днешното изслушване и да продължим едно разискване, което започна още през месец ноември миналата година. Обсъждаме съгласуваността между на вътрешно и външно равнище и се радвам, че в днешното изслушване взимат участие и представители на националните парламенти. По този начин се разширява обхвата на нашия дебат относно съгласуваността на 10 ти национално равнище и на европейско равнище. Напълно съм съгласен с казаното от Хуан Фернандо, а именно, за да бъдем достоверен партньор и за да вдъхновяваме партньорите ни по целия свят, трябва преди всичко да гарантираме, че основните права се прилагат и зачитат в Европейския съюз. Разбира се, по отношение на основните права и тяхното зачитане са задължителни съгласно хартата за основните права. И принципът за тяхното зачитане е водещ във всички действия и дейности на Европейския съюз, както на вътрешно, така и на външно равнище. Така ще да отбележа, че Основната част, основната част на нашата дейност е на вътрешно равнище, но принасят и доста посетители от чужбина в Виена и могат да ви уверя, че нашите действия в Европа служат за вдъхновение на правителства и неправителствени организации в други части на света. Знаете също така от данните събирани от Агенцията по основните права на Европейския съюз, че все още съществуват сериозни проблеми и сериозни предизвикателства в Европа. Ще се върна след малко на тези проблеми, но от самото начало държа да отбележа, че не винаги най-важното е да имаме ясна представа какво е настоящо състояние с правата на човека. Разбира се, това е важно, но е важно също така да сме наясно дали се взимат някакви мерки за преодоляване на проблемите, които установяваме. Дали националните правителства и компетентните органи полагат усилия за подобряване на състоянието на живота на засегнатите от нарушаването на дадено основно право граждани. Това е основната цел на нашата агенция да установим дали сериозно се работи за зачитане на основните права. На второ място, разполагаме ли с а, реални инструменти за реакция, когато има не просто застой, но дори влушаване по отношение на основните права. И за целта трябва да се здобием с съответните органи и инструменти. Преди да се спомена някои от основните заключения на нашата агенция, които според мен са важни в рамките на разискването за съгласуваността на действията на вътрешно и външно движение, равнище, извинете, бих искал да се спра на елементите, с които Европейския съюз все още служи за пример за подражание и може да вдъхнови страни, държави в друга част на света. На първо място смятам, че няма друг регион на света, където да има по-високо равнище на прозрачност по отношение на предизвикателствата, които стоят пред нас. Е, има много институции, имаме също така и много жизнеспособни медии, които постоянно обръщат вниманието на е, компетентни институции към съществуващите проблеми. На второ място е законодателството, преди всичко хартата за основните права. Това е основният документ с правно вързващ характер, в, в, в който се определят основните права и основният стожер на законодателството ни, разбира се. Но трябва така, също така да отбележим и присъединяването към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Надяваме се също така скоро Европейския съюз да стане страна и по Европейската конвенция за правата на човека. Както виждате, разполагаме с много стабилна законодателна рамка. Разполагаме също така с е, много добре изработена структура, на първо място национално равнище, чрез независимите съдилища, различни компетентни органи национално равнище и организациите на гражданското общество. Всички те е, поддържат е, основните права в Европа. На европейско равнище, както вече казахме, хартата за основните права вече има законно обвързващ характер и по този начин Европейската комисия, парламента и съвета имат възможност по-целенасочено да работят по въпросите за правата на човека. Също така, важна е Агенцията за основните права. Нейната основна цел е да предоставя данни за състоянието с основните права в всичките 28 държави членки на Съюза малко по-подробно. Разполагаме с редица конкретни политики, например по отношение на ромите, разполагаме с рамката на Европейския съюз за националните стратегии за интеграция на ромите. Благодарение на тази рамка наистина постигнахме значителен напредък към. И това е една инициатива, която може да служи за пример за други държави по света, където има потискане на дадени малцинствени групи. Друг важна институция е назначаването на координатен на Европейския съюз за борба срещу трафика на хора. И накрая разработваме и общ резим за защита на личните данни, с чрез който се опитваме да се борим с множеството заплахи за личните данни, пък сме изправени днес. Това са основните е, положителни елементи, с които разполагаме. Вече отбелязах, че разполагаме с една добра законодателна основа, но за нещастие тя не винаги дава необходимите добри резултати на практика за близо 500-те милиона души, които живеят на територията на Европейския съюз. И отново ще ви дам няколко примера, които според мен са важни и по отношение на външната политика. Тази година Агенцията за основните права публикува проучване с близо 93 000 респонденти, като анкетираните бяха членове на ЛГБТ общността. И въпросите бяха свързани с тяхното състояние и условията им на живот в Европейския съюз. И близо 65% от респондентите ни заявиха, че те се притесняват да се държат за ръка в общественото пространство, което показва, че има доста високо равнище на страха сред тази категория от населението. Особено ако сравним тези резултати с резултатите от едно друго проучване, според което една четвърт от анкетираните са били обект на насилие през последните три месеца преди анкетата на въпроса какво са направили след нападението, отговорът на по-голямата част на анкетираните беше нищо, тъй като те, те не са обърнали към полицията и не се чувстват в безопасност, обръщайки се към полицията. Така че тук явно имаме сериозен проблем. Съгласно пълско законодателство, общността на ЛГБТ защитава само от законодателството за борба срещу дискриминацията в на, на трудовия пазар, но не и друго законодателство, свързано, например, с дискриминацията по расови признаци. През 2013 година съвета прие ръководни насоки за насърчаване и защита на правата на човека на всички лица, попадащи в категорията ЛГБТ, като тази, тези насоки засягат външната политика на Европейския съюз. Така че, може би, една първа стъпка би било е, приемането на е, хоризонтална директива, с която да се разшири е, обхвата на защитата на хората от групата на ЛГБТ, както и на хората с увреждания, като защитата им трябва да надхвърли сферата на заедостта. Друг проблем е свързан с нарушаването на други основни права, като например независимостта на съдилищата, на омбудсмана, на националните а, агенции за защита на правата, а в някои региони им може да говорим почти за безнаказаност по отношение на престъпленията, предизвикани от омраза срещу членове на мълтинството на групата ЛГБТ и други малцинствени групи. И това е проблем, на който се спираме изчерпателно в а, нашия доклад. Третата област, в която без никаква изненада имаме много голяма приспадане с външната политика, е областта на убеж... на търсенето на убежище и бешенците. И това е случаите, в които сме в директен диалог с трети страни. Както знаете, няколко хиляди души загинаха в Средиземно море през последните няколко години. Хиляди души са жертва на трафик на хора към Европейския съюз ежегодно и хиляди домашни работници и заети в сектора на селското стопанство, които вече се намират на територията на Европейския съюз, работят в почти робски условия. Това, е проблеми с, това са проблеми, с които трябва да се справим. И накрая, пак повтарям, разполагаме с необходимото законодателство, полагат се условия, но има още много какво да се постигне. Трябва да се подобри и солидарността между държавите членки по отношение на търсенето на убежище, например. Солидарността между държавите членки все още е доста ограничена. Ще ви дам един пример, с който може би сте запознати. Съединените американски щати на практика приемат повече хората същи убежище, пресиращи в Малта, отколкото всички останали държави членки на Европейския съюз са взети заедно. Тоест САЩ помага на Малта повече, отколкото останалата част от Европейския съюз. Така че очевидно има още какво да се подобри. Ще ви дам няколко конкретни примера. На първо място, разбира се, е жизненно важната роля, която вие като членове на националните парламенти и на Европейския парламент играете, гарантирайки, че основните права са важни и че винаги се взимам предвид в ежедневната ви работа. националните парламенти играят много важна роля в транспонирането на вторичното законодателство на Европейския съюз. По този начин вие гарантирате, че след транспонирането на националното законодателство националното законодателство отговаря на критериите за защита на основните права на Европейския съюз. На второ място трябва да се отбележи, е, че ефективността на сложната структура на Европейския съюз за защита на основните права може да бъде опростена, в частност чрез по-тясно сътрудничество и редовни срещи между 28-те парламентарни комисии, отговарящи за основните права на 27-те национални парламента. Като говорим за компетентните комисии, които се занимават не само с нарушаването на основните права извън Европейски съюз, но тези, които се занимават с тяхното зачитане на национално равнище. И знам, че имаше такава среща в Кипър през декември миналата година и надявам се това сътрудничество да бъде продължено и за бъдеще. На трето място е важно да има координация на национално равнище между всички важни органи, работещи за насърчаване и защита на основните права. Затова трябва да се гарантира, че има отвореност и активно сътрудничество между националните националните парламенти, между националните органи защита на основните права, органите за равенство между половете и не на последно място организациите на гражданското общество. И тук бих искала да отворя една скоба и да отбележа, че една от основните им притеснения е свързана, свързано с отслабването на гражданското общество в Европа, предизвикано от економическата криза гражданското общество действително страда от недостиг на финансиране, в някои случаи от недостиг и на друг вид подкрепа. Разбира се, Европейския съюз и държавите членки много активно подкрепят гражданското общество извън границите на Европейския съюз, но не бива да забравяме организациите на гражданското общество и в Европейския съюз, тъй като те играят много важна роля за ежедневното прилагане на основните права в ЕС. И накрая, важно е да продължаваме да събираме все повече и все по-качествена информация. По този начин можем да продължим да разработваме имаме истински политики за основните права, основаващи се на конкретни данни. По този начин нашите политики и инстру... инструменти могат да бъдат по-конкретни и по-целенасочени. И разбира се, данните на Агенцията основните права винаги са на ваше разположение. Благодаря ви с нетопени очаквам разискването. Благодаря ви а, за информацията, която ни предоставихте. Хубаво е да знаем как става умяната на опит между отделните комисии, занимаващи се с човешките права, да знаем къде е нашето място. Ние сме част от Комисията по външни работи. Ние сме под комисия. Опитваме се да окажем влияние върху комисията Либе. Изготвяме становища, но ние не, нямаме статута на а, водеща комисия на, в Европейския парламент. На, но хубаво е, че на различни нива се провежда диалог и на национално, европейско и международно. Сега председателя на групата към съвета на Европа, отговаряща за човешките права, бежанците, връщането на хора, търсещи обежище. Моля, те думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие и честа съм тук. Ще направя кратко експозе относно с това, което се занимаваме. Ние се занимаваме с свободното движение на хора, на хора, с човешки права, нашата група е новосформирана и все още търсим нашата идентичност. Предшественик на ФРЕМП беше ЕДХОК работна група, която се занимаваше с различни разпоредби и се осъществяваше контакт с Агенцията за основни права. След това тази ЕДХОК група беше трансформирана в ам, друг вид група, която се занимава с повече неща. След влизането в сила на Лисабонския договор, нашата работа обхваща Конвенцията на човешките е, права и резолюцията на Европейския съюз. Понякога ние нямаме много време се занимаваме с други въпроси. Времевата рамка не се свежа само до обсъжданията на тази една тема. през юни 2013 година имаше заключения на съвета, свързани с върховенството на закона и за прилагането на хартата, на човешките, е, хартата за човешките права. Спазването на човешките права е предварително условие за спазване на основните права. Конвенцията е един феномен, който ще разшири приложението и изпълнението на политиките, свързани с човешките права, както на вътрешно, така и на външно ниво. Една важна тема е борба с ксенофобията, с различните форми на, на расизъм и хомофобия. По време на литовското председателство ФРЕМП се концентрира върху няколко основни теми. Първо, ефективността на съществуващите инструменти при справянето с актовете на омраза и хомофобия. Какво може да се направи допълнително на европейско ниво, за да може да се противодейства по-добре на актовете, породени от омраза. Какво трябва да се направи на европейско ниво? Може би по-добро интернализиране на основните права, да се заде по-добре среда за прилагането на тези права. Не само да има рамка, ами да се види как тези правни разпоредби се прилагат на практика и как инструментите могат да бъдат ефективни. Работата на председателството е първо да събирам информация. По време на ирландското председателство ФРЕМ поиска информация от Агенцията за основните права. Ние поискахме от Агенцията да разгледа този феномен от гледна точка на правата на жертвите, жертви на актове на омраза. Какво трябва да се направи в допълнение, за да се, бъде, за да се защитят техните интереси? Има ли други правни инструменти на европейско ниво и какво може да се направи? Освен това, по време на литовското председателство, държавите членки поискаха да се предостави информация в рамките на а, решението, обхващащо а, случаите е, породени от е, омраза, изправене с е, ксенофобията и хомофобията. Държавите членки трябваше да представят съответната информация и Основен елемент е да се планират годишни конференции под егидата на ФРЕМП и съответното председателство конференция на тема справяне с престъпления, свързани с породени от омраза. Да се надяваме, че ще имаме възможност да обсъдим проблемите, свързани с справянето с актовете на омраза. Има много предложения и идеи за това какво може да се направи на европейско ниво, така че да се разреши този проблем. Относно справянето с актовете на омраза, следваща точка в нашата програма е въпросът свързан с външната оценка на Агенцията за основните права. Да заявим ясно, <laughs> не ФРЕМП прави тази оценка на изпълнението Ами тази оценка вече е извършена. Това е външна оценка. Управителният съвет на ФРЕМП изготви препоръки за това как може по-добре да функционира Агенцията за основните права. Освен това, ние планираме да приемем заключенията на съвета ние споделяме гледните точки на съвета за това какво може да се направи, така че агенцията да е по-ефективна. Разбира се, комисията трябва да изготви предложение, ако счете за нужно, ако има нужда от промени по регламента. Друга тема, с която се занимаваме, е въпросът свързан с правата на гражданите на Европейския съюз. ФРЕМП работи по проекто препоръките на съвета и по доклада на комисията, свързан с гражданството. Комисията има предложение за това как да бъдат защитени правата на гражданите и за това как тази защита може да бъде подобрена. През декември ще има среща на върха на съвета по вътрешни работи и правосъдие и може би ще има мероприятие, което ще бъде организирано в Вилнюс по случай годината на гражданите, на гражданството. Фрем се занимава и също с въпроса по присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за човешките права. Ако се вгледаме по-отблизо в темата свързана с външната и вътрешната кохерентност, на 13 септември имаше среща на ФРЕМП и ние проучихме становището на мрежата, занимаваща се с, човешките права и основните свободи. 49 НПО са включени в тази мрежа и това е, е едно а, общо становище, в което се привлича вниманието на европейските институции и това как европейските институции се, справя, се отнасят към тези така важни въпроси и как може реакцията на институциите да бъде подобрена. А, това а, становище прави предложения и свързани с ФРЕМП. Ние се съгласихме да проведем дискусия през ноември, на 1 ноември и да бъде обсъден особено въпроса за вътрешната и външната кохерентност по отношение на човешките права. Господин Ставрос Лабрандидис ще бъде поканен, също и представител на съвета на Европа и представители на Агенцията за основните права. Ние, разбира се, работим активно за това да сме по-ефективни и да засилим кохерентността между вътрешните и вътрешни, външните и вътрешните политики. Друга основна тема е свързана с дискусията, която проведохме сутринта. Посланника на съвета на Европа каза за своята реч, че трябва да се избягва при покриването на дейностите, да се използват съществуващите механизми там, където а, има нужда да се извършва наблюдение на а, зачитането на човешките права. По време на септемврийското ни заседание в рамките на ФРЕМ обсъдихме въпроса, свързан с сътрудничеството между ам, Европейския съюз и съвета на Европа и за изготвянето на така наречените критерии, свързани с правосъдието. в същото време ние Отбелязахме, че не е необходимо да има допълнително сътрудничество с съвета по отношение на изготвянето на тези критерии и насоки и да се очертаят точно какви са потребностите. Вече 10 минути говоря и може би ще ми кажат вече да млъкна. А, така че в заключение ще кажа, че според нас е важно да има приемственост в работата на съвета и ние работим с всяко едно председателство, и те си предават работата едно на друго. Занимаваме се и с, както казах, престъпления, свързани с актове на омраза. Важно е да кажа, че аз съм доволна от работата ни с Агенцията за основни права, но разбира се, ние можем да подобрим а, нашата работа, както и дейността на ФРЕМП. Благодаря. окоръжително е за мен да чуя, че, има, че ви искате да работите по въпроса свързан с кохерентността. Това наистина е е нещо окоръжаващо. Имаме желащи от националните парламенти, които вземат думата. Моля, сигнализирайте с госпожа Русаля. Започваме, представител на Румания. Vă mulțumesc. Biro Rosalia, mă numesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Este o Благодаря, госпожо председател. Това за нас е чудесна възможност за мен и за господин Татарус да присъстваме на днешната среща. Е, най-вече да чуем примери за добри практики. Румъния е страна, която изгражда демокрация от 23 години. Ние се опитваме да търсим последователност на национално ниво – Едновременно с това сме изправени пред огромни предизвикателства е, по отношение на правата на човека. В момента се разработва механизъм е, против е, мъченията до връзките с гражданското общество, от равните шансове до спазването на правата на младсинствата. за нас е много важно да разполагаме с, с стратегическата рамка, за която надълго не широко се говори днес, е, както и да разполагаме с план за действие. Бих искала да подчертая, че е необходимо да се разработят и планове за действие, които да е, са специфични за всяка държава членка, с конкретни отговорности, с конкретен график и с конкретна оценка на постиженията. Аз мисля, че начина на мислене на общностите непрекъснато се променя. Ето защо е, това за нас би бил лост, е, който ще ни ни даде възможност да променим нещата в интерес на нашите граждани, на нашата страна и не на последно място на Европейския съюз аз исках да задам въпрос. Господин председателя на Агенцията по основни права вече спомена за това. Трябва да има жива мрежа от специалисти от националните парламенти, които работят в областта на правата на човека. Да се организират въркшопове, да се даде възможност за споделяне на добрите практики и на всички положителни примери, които са ни толкова необходими. Е, оттам е, е, бихме могли да научим много неща, за да се ускори напредъка в областта на правата на човека. Това е предложението, което исках да направя. Аз намирам, че подобни заседания са много полезни, защото по този начин ще постигнем последователността на национално ниво, но също така и на ниво Европейски съюз. Сега давам думата на госпожа Улич от е, парламента на Харватия. Благодаря, госпожо председател. Аз слушах внимателно е, двамата преждеговоривши представители национални парламенти и двамата е, казаха, че е, агенциите и институциите основно разработват насоки за борба и предотвратяване на престъпления, извършени поради омраза. Това е чудесна инициатива. Като депутат в национален парламент, аз мога да кажа, че и ние се опитваме да предоставяме гаранции, е, че е, по наказателното право се предвиждат санкции е, срещу престъпления, породени от омраза. Но аз мисля, че е, държавите членки трябва да санкционират и е, е, речи, е, които пораждат омраза. И защо всяко говорене, което поражда омраза, защото това е, води до действия, породени от омраза. Ние имаме антидискриминационни разпоредби в Харватия, но мисля, че на хоризонтално ниво могат да се засилят санкциите, а това може да стане и на европейско ниво за да се предотвратява дискриминацията. Колкото до отношението, е, е, третирането на незаконните емигранти, и е, всякакъв трафик на човешки същества, мисля, че трябва да се засили сътрудничеството с страни извън Европейски съюз и изобщо да се засилят механизмите на солидарност между държавите членки. Според мен е много важно да се намери е, баланса е, между приемащите, мисля, че колегите от Малта и Гърция много добре разбират е, за какво става въпрос. Ние скоро ще станем външна граница на Европейския съюз. Е, мисля, че механизма за солидарност е много важен и трябва да се развива, е, за да се защитават границите на Европейския съюз, но също така и да се гарантира адекватно третиране на законните емигранти. Искам сега да се спра на един трети въпрос – аз се надявам, че Европейския съюз, както и националните парламенти, ще направят е, всичко, е, което се предвижда по техните правомощия, е, за да може Европейския съюз да направи последната крачка към ратифицирането на Конвенцията по човешки права на Съвета на Европа. Аз мисля, че нивото на сътрудничеството ни ще се запази и дори ще се засили. Според мен е, тази конвенция е един от важните международни инструменти и само прилагайки ги, ние ще можем да гарантираме защитата на човешките права. Благодаря. You... Много ви благодаря. По последното казано от вас, държа да отбележа, че Европейския парламент работи по една резолюция за ускоряване на процеса на присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията на съвета на Европа. Проведохме много а, интересно разискване миналото година и знаем, че има държави членки, които всъщност се стремят точно към обратното, но се надявам, че сега вече се движим в ясна посока по отношение на конвенцията, а също така Работим и за засилване на правомощията на някои агенции, които подпомагат държавите членки, като а, в частност Фронтер, като помага именно при пазване на външните граници. Господин Тавареш от Европейския парламент. Много ви благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че имаме прекрасна възможност да разгледаме въпросите, свързани с основните права, както в Европейския съюз, така и извън него. Имаме възможност така да обменим мнение с колегите от националните парламенти. Нека да започнем с договорите. Ако прочетем член първи на договора от Лисабон, ще прочетем, че държавите членки съставляват Европейския съюз, а във втори член се определят стълбовете на Съюза, а именно зачитане на основните права, на правото на човешко достоинство, демокрацията. И когато говорим за ценности на Европейския съюз, това са ценности, които са заложени в договорите. Това са ценностите на демократичните държави членки на Съюза. Член 3 се определят целите на Европейския съюз. В параграф 1 се заявява, че основната цел на Европейския съюз е разпространяването на неговите ценности. Или казано с други думи, ценностите трябва да бъдат разпространявани и на вътрешно, и на външно равнище. И това се споменава преди още да се говори за единния пазар или за Шенген. Още от 2008 година се говори за разпространяване на ценностите и основните права в Европейския съюз. Това е основната цел на съюза. Ясно е, че ни липсва не законодателната основа, а прилагането на тази законодателна основа чрез конкретни идеи, чрез диалог с националните парламенти на първо място и на второ място чрез диалог с други международни институции. Имаше доклад на колегата Кинга Гьорн от 2009 година. А комисията по основни права на Европейския парламент, Европейската комисия и съвета следва да имат редовни съвместни заседания. И мисля, че имаме нужда от воля за реално провеждане на подобен вид за заседания. Тоест имаме нужда по-голямо сътрудничество между ФРЕМП и Европейската комисия и парламента. Освен това трябва да гарантираме, че зачитането на, европейски, на основните права както в Европейския съюз, така и извън него не бива да страда от економическата и социална криза. А знаем, че много често економическата и социална криза е последвана от криза, свързани с основните права. И това е една реална заплаха, един истински проблем, пред който сме изправени. В, в, доклад, по който работя, се правят конкретни предложения. На първо място създаването на неполитически органи, които имат дадат възможност да направим оценка на състоянието на основните права. И тук е важна дейността, разбира се, на агенцията по основни права, но следва да бъде променен мандата на агенцията, за да може тя да се произнася по въпроси, които в момента не. Е, въпроси, които в момента не са от нейните правомощия. Смятаме в Европейския парламент, че националните съдилища, конституционните съдилища, националните органи за защита на личните права и националните омбудсмани също трябва да изиграят своята роля. Тоест ще трябва да има сътрудничество между политическите органи и неполитическите органи, работещи за защита на основните права. И ми се струва, че постигнахме, че сме достигнали до момент, в който е жизненно важно да се създаде това сътрудничество. Факт е обаче, че се увеличава ксенофобията, увеличава се расизма, появяват се и политически престъпления. Проблемите, които се появяват, ни показват, че не разполагаме с безкрайно много време. Ето защо трябва незабавно да предприемем мерки. В противен случай Европейския съюз ще има много сериозни проблеми с читането на основните права. Благодаря ви. Благодаря, господин Тавареш. Благодаря ви също така, че ни припомнихте за случилото се наскоро именно предилетната вакансия, вашият доклад. И сега можем да играем ролята на комисия за вдигане на тревога, т.е. ако положението в някоя държава членка значително се влуши, ще имаме възможността да задействаме този нов инструмент. В списъка ми е господин Салтораус от тази сутрин още от Кръски национален парламент, но не го виждам. Думата има господин Казак. Благодаря, уважаема госпожа. Уважаеми колеги, Наистина, първо, благодарности за организацията на тази е, интерпарламентарна среща на подкомисията по правата на човека към Европейския парламент с е, е, национални парламентаристи от страните членки на Европейския съюз. Мисля, че темата за политиката на Европейския съюз по правата на човека е винаги актуална от зората на създаването на европейският проект. И този проблем, както казаха и колегите, е в основата, в същината на изграждането на, на и на съвета на Европа, първоначално след това и на Европейския съюз, въпреки че Европейския съюз в началото беше заченат по-скоро като економически съюз, но още тогава а, основните принципи и ценности за защита на на правата на човека и основните свободи бяха за, заложени в основополагащите договори. Европейския съюз измина много дълъг път в утвърждаването си, освен като <clears throat> съюз защитаваше общи принципи на свободна економика, свободно движение на капитали, хора и услуги, така и отстояването на, на онези ценности, онези принципи, които които, са, които характеризират Европа от столетия като един континент, в който се е зародила демокрацията. И от тази гледна точка днес ние можем да се поздравим с това, че особено през последните години с измененията внесени от Лисабонския договор, с създаването на специалният представител на Европейския съюз за правата на човека, с създаването на Агенцията за основните свободи и редица други нововведения, Европейския съюз продължава своя път към утвърждаването си като, като организация, която наред с, както казах, с принципите за свободна економика и <clears throat> взаимопомощ отстоява и правозащитната тема. И в тази връзка обаче предизвикателствата, които стоят днес пред Европейския съюз и пред всички страни членки са толкова, са толкова големи. Те не са намаляли по никакъв начин, напротив. И от е, обединените, съгласувани политики, позиции, както на страните членки, така и на, на вече изградената сложна структура, организационна структура, на институционалната структура на Европейския съюз по отношение на правата на човека, е, зависи доколко гласът на Европа ще бъде чуван в света, доколко позицията на Европа и на Европейския съюз по тази тема ще бъде уважавана е, от е, външния свят. В тази гледна точка ми се струва, че усилията за уеднаквяване, за съгласуваност на тези позиции, за, заговоренето в един глас на всички европейски институции, по наболелите проблеми на съвремието ни, свързани с драстични нарушения на правата на човека, както извън Европейски съюз, така и за съжаление вътре в Европейски съюз някои страни членки, трябва, трябва да, продължи тази, да продължат тези усилия. Днес едно от, например, от големите предизвикателства, с които се сблъскват Европейския съюз и специално някои страни, които са гранични с, с, страни близки до, до актуални конфликти, като например кризата в Сирия и огромният беженски натиск, на който са подложени страни като Турция, като Кипър, като Гърция, като България, изискват една координирана европейска политика на подкрепа за тези бежанци, за подкрепа на държавите, които приемат тези бежанци, с цел да се осигури на тези бежанци, да се осигурят условия за достойно пребиваване, на тях да им се гарантират сносни условия за пребиваване, за, за подслон, за храна, за облекло и така нататък. И тук принципът на европейската солидарност, провъзгласени в директива 55 от 2001 година трябва да бъде съблюдаван, ако искаме наистина Европейския съюз, проекта за единна европейска политика да има някакъв смисъл и, и някакво значение. И другият основно, друго основно предизвикателство, което стои пред редица държави членки на Европейския съюз е, е ситуацията с ромите. И тук също а, <clears throat> ние ние си дължим един на друг солидарност, ние си дължим една съгласувана политика, защото проблемът е общ. Той надхвърля границите на отделните държави и виждате, че днес има сериозни а, разногласия, продиктивани понякога и от, от а, грижи, свързани с предстоящи избори, с а, желанието да се харесаме на избирателите моментно, понякога може би отстъпваме е, сме склонни да отстъпим от иначе е, високо провъзгласяваните принципи за свободно движение на хора, за равни права и така нататък. И тук позицията, още един път повтарям, на европейските институции, Европейската комисия и Агенцията за основните права трябва да бъде ясна и категорична за е, недопускане на подобно отстъпление от тези достижения. Благодаря. Thank you. Благодаря, господин Казак. Сега има двама колеги от Малта. Госпожа Бутикик. Е За мен е привилегия днес да чуя, че колегите от различните държави всъщност говорят за един и същи проблем, който се появява в всички държави. И всеки говори ам, от своята гледна точка, която е и обща. Необходимо е да работим най-вече заедно. Човеш... Нарушаването на човешките права и особено нарушаване е, на правата на мигрантите, това все са европейски проблеми. Не хората създават проблемите. Не трябва така да се разбира този проблем. Въпросът тук е следния. Как е, си общуват различните култури, как е, се съвместяват те. Необходимо е да работим съвместно, да, да работим съвместно с НПО, да се създават мрежи на сътрудничество, защото неправителствените организации са много активни и са непосредствена близост до хората, които страдат. Освен това, трябва да кажа, че е необходимо да работим в тясно сътрудничество с хората, които са избягали от своите родни страни по различни причини. Понякога сме склонни да забравяме, че тези хора може всъщност да са да съставляват част от разрешаването на проблема. Не става въпрос, че тук а, а, говорим за хора, които напускат страната, за да се осъществят своите мечти. Говорим за хора, които са принудени да напуснат страната си. Не бива да забравяме нашите ценности, солидарността. Всички повториха а, това но малко се прави по въпроса. Аз съм отскоро депутат в Малтийския парламент. Изготвен е проекто закон в защита на представителите на ЛГБТ за борба срещу дискриминацията на хора, представители на ЛГБТ. Това е много голяма промяна. Тук споменахме Малта, Италия и Гърция, но казвам, че това не е само наш проблем. Ние говорим за нещо, ем, с което трябва да се занимаем съвместно. В противен случай проблема ще стане още по-голям. Ако работим заедно, ще намерим и решение. Благодаря. Сега Госпожа Фаручия, моля имате думата. Фалуджа се казвам. Също съм от Малта, представител на Малтийския парламент. Аз също съм съгласна с казаното от моя колега. Искам да напомня на всички, че Малта е такава малка държава, защото няма ресурси и защото ам, сме доста гъсто населени, имаме и специални потребности. Когато казваме, че имаме някакви спешни нужди, ние винаги приемаме хора, които имат нужда от помощ и правим каквото можем. Но казваме, че не можем да устояваме на, на този натиск повече. Срамен е факта, че Съединените щати ни помагат за да ни облегчат от този товар, повече отколкото Европейския съюз. Представете си какво впечатление оставя това по нашите континенти, когато ам, държави членки от Европейския съюз получават помощ от страна, която е извън Европейския съюз. А самата. Тя е членка на Европейския съюз. Ние създаваме впечатлението, че не си помагаме, не говорим с един глас. Принципите на Европейския съюз не се зачитат от ам, собствените му държави членки. Искам да повторя, че ние сме а, готови да приемем хората, доколкото е възможно. Но можем да приемем и помощта на други хора и на други страни. Знаем, че всички държави имат проблеми, но по отношение на миграцията трябва да имаме споделена отговорност. Бих искала да припомня на всички, че а, тези бежанци и мигранти се опитват да избягат от непоносимите самият живот в техните родини. Говорим за редица случаи, за редица злоупотреби. В качеството на Европейския съюз трябва да се попитаме дали правим всичко което е възможно, дали а, правим необходимото за да помогнем на африканските държави и на тези иммигранти, които идват към Европа. Не можем а, да се отпускаме и да си мислим, щом, щом сме предоставили финансови средства, значи сме направили достатъчно. Не е така, защото понякога с тези средства не достигат до правилните хора. И така не можем да се справим с незаконната иммиграция. В същото време трябва проблема да се ам, реши, като се започне от ам, неговите основи. Необходимо е да действаме е, така, че да запазим достоинството на тези хора, да помогнем на тези страни, които са в е, много лошо положение. Благодаря, каза председателя. Трябва да кажа, че в Европейския парламент преди лятната пауза имаше дискусия, на която стана въпрос как може държавите членки да бъдат задължени да приемат беженци, които идват към Малта, Испания, Италия и повечето от членовете не гласуваха така че тези жестове е, на подкрепа да бъдат не само доброволни, а и задължителни. Няколко изслушвания бяха проведени, за да обсъдим как можем да помогнем на страните от Магреб, защото има ситуации, в които някои хора идват от Ирак, от страните от Саб Сахара. И какво се случва с тези хора? Това е тема, която обсъждаме не само в нашата комисия, но и в комисията по външни работи, комисията за правосъдие и ам, основни свободи. Не искаме хиляди хора да губят живота си всяка година. Ние сме длъжни да намерим политическо решение на този проблем. Сега смятам, че свършихме с ораторите, представители на националните парламенти. Ако има други, които искат да вземат думата, няма такива. Колеги от Европейския парламент също няма. Искам да дам думата на представители на мрежата от НПО, госпожа Миляс Юте. Вие е, също сте поканена да консултирате съвета по въпросите свързани с е, кохерентността и приемствеността. Радваме се, че, радваме се, че сте тук и ви даваме думата. Благодаря, госпожо Лохбер, на господин Агилар, за това, че ми дадохте възможност да взема участие в този важен дебат. Аз съм представител на мрежата за човешки права и демокрация. Ние се фокусираме върху външните отношения, но работим и върху външната и вътрешната кохерентност. Много НПО са агенции за основните права. Те отразяват и много нарушения на човешките права относно външните отношения. Европейския съюз трябва да прави повече по отношение на предотвратяване на заплахите. Европейския съюз се придържа към хартата, но тя все още не е приложена изцяло. Може ли по-тихо, казва председателя, трудно е да се чуваме. Благодаря ви. Моля, имате думата. Европейската комисия играе важна роля при изпълнението на хартата, но все още не е достигнат пълния потенциал. Има и процедури за нарушение от страна на държавите е, членки. Е, има решения, които противоречат на човешките права. Често се правят само козметични промени по целите процедури. Понякога хартата противоречи на разпоредбите, прияти в държавите членки. Важно е политиките, свързани с човешките права, да бъдат и изпълнявани. Знаем тази връзка и нарушаване на човешки права, свързани с незаконните арести. Най-разочароваща е реакцията на съвет или по-скоро липсата на реакция. Когато има нарушавани ам, нарушения на правата на човека, реакцията на съвета е просто мълчание. Заключенията на съвета призоваха за изготвяне на метод за справяне с нарушенията на човешките права в Европейския съюз. В обращението си миналата седмица господин Барозо не се позова на нито едно от тези искания. Необходимо е да се работи съвместно с националните парламенти и така, че да бъде изготвена едина политика в областта на човешките права, да има конкретни предложения. Това е, е разбира се, един призив към националните парламенти, Европейския парламент е, да ни е, подкрепят. Необходимо е да се защитава човешките права в Европейския съюз. Необходимо е да се работи в областта на външните и вътрешните политики, да се изготви работен план. Европейския парламент, комисията, държавите членки трябва да изготвят рамка и план за действие, който да бъде изпълнен изцяло. Нищо по-малко от това няма да доведе до осезаеми резултати. Много неща могат да бъдат направени и то незабавно. Първо, е, ФРЕМП трябва да има амбициозен мандат и да разшири е, обхвата на своята дейност. Съвета трябва да взима отношение по докладите на е, ФРЕМП и на Европейския парламент, Съвета на Европа, Либе и НПО трябва да работят а, по, в по-тясно сътрудничество. Е, в, на заседанието в началото на ноември няма представители на НПО, дали това може да бъде променено. Комисията трябва да използва всички възможности за започване процедура на нарушаване от страна на държавите членки. Е, много мерки трябва да бъдат предприяти, за да се реагира при нарушаване на човешките права. На следващо място ново съобщение по член 7 за това да има е, по-последователна стратегия, свързана с изпълнението на Хартата на човешките права и не на последно място изпълнението на член 2 от договора. Освен това, трябва да има конкретни препоръки, отправени към държавите членки и да се наблюдава тяхното изпълнение. На последно място искаме да насърчим всеки един да подкрепи Агенцията за основни права а, освен това, трябва да си има при всички отговорности, проистичащи от член 2, член 7. Не смятаме, че тази задача е лесна, но тя е изпълнима. Тук е въпрос на визия и на воля. Европейския съюз е постигнал ам, изготвянето на план за действие и стратегия за м, външните политики в областта на човешките права. Необходимо и допълнителни стратегии. Благодаря. Благодаря, че допуснахме тук представители на гражданското общество. Благодаря. Вие се обърнахте към всички нас, към парламента и към ФРЕМП. Госпожа Мила Сиоте трябва да отиде на летището. Затова ще дам първо думата на нея и след това ще продължим. Well, Благодаря. Благодаря за това, че ми давате думата. Дискусията, която предвиждаме за 21 ноември е първа стъпка по това как ние си представяме да се развиват нашето усилие. Така че това е първата стъпка за отварянето на ФРЕМ. Надяваме се ФРЕМ да се отвори постепенно, така че не мога да ви обещая, че веднага ще поканим представители на гражданското общество но си отбелязвам това, което казахте и е, ще предам казаното от вас на колегите в РЕМ. Аз е, в РЕМ е, ние сме на мнение, че трябва да се опитваме да развиваме ефективни форми на сътрудничество с външни партньори, но размера на гражданското общество и броя на партньорите трябва все пак да бъдат дообмислени. Да аз съм сигурна, че това не е най-удовлетворителното състояние на нещата, но все пак за момента, за момента е така. Благодаря ви, казва председателката. Благодаря ви за това, че взехте участие в нашата среща. Мисля, че заминавате за Вилнюс. Така, подобно на заседанието тези сутрин, имаме представители на Европейската мрежа от институции за човешки права. Може би също искате да вземете отношение. Благодаря, госпожо председател. Външното измерение на свободата, сигурността и правата е нещо сложно. Аз няма да мога да засегна и трите въпроси. Ще се спра само на най-важното, според мен. Е, първо, е, през 2012 година беше създадена рамка и план за действие, но те са непълни, защото се съсредоточават само върху няколко важни теми е, в доклада за 2013 година е още по-тънък, защото се имат предвид само търговията с хора. Надявам се, че ще се разработи по-разбираема стратегия е, с по-ключови за човешките права стратегии. Трябва да има цели, да, срокове и отговорници. Отговарям и на депутатката от Румъния, е, че усилията в Европейския съюз е, трябва да гарантират е, по-висока прозрачност и сътрудничество в Европейския съюз. На второ място, ключов въпрос за всички правителства е, е всички е, да има е, е, об, е, усилия в областта на външната политика за двустранни и многостранни споразумения, е, е, за да има реално отражение е, върху е, на терен. Глобалните предизвикателства по човешки права трябва да бъдат обект на сериозно внимание е, и е, Европейския съюз е, може също да доведе до, е, до прогрес, ако действа както трябва. Умен подход към човешките права е може да, може, може да засегне и подхода към развитието. Чрез стратегия по правата на човека Европейския съюз трябва да планира и анализира предварително, защото това предполага висока степен на отговорност и отчетност с оглед на насърчаването и защитата на правата на човека. Никой не може да направи всичко. Трябва да разберем е, върху какво ще се фокусираме и да работим отговорно. Е, надяваме се, че Европейския съюз има правилна основа за стратегическа рамка, но винаги има възможност за подобрение, за да е, се прецелим по-точно, действайки. И на четвърто място, аз вече споменах, е, че няма е, напълно независими институции по правата на човека в повечето държави членки на Европейския съюз което не отговаря на политически ангажимент за защита на правата на човека. Мисля, че националните агенции по правата на човека могат да играят роли и във външното измерение на законодателството и политиката на Европейския съюз. Някои от институциите вече е, се ангажират международно да изграждат, да изграждат капацитет, да осигуряват защита. Ние сме партньори с други институции, ние сме част от глобални мрежи, така наречения между Международен комитет за координация на институциите за правата на човека и дъчаните вече бяха член. Моя предшественик председателстваше тази мрежа години наред. Е, ние говорим с е, институции по защита на правата на човека в Африка, в Азия, е, в Тихоокеанския басейн и те трябва да настояват пред техните правителства да спазват правата на човека, могат да помагат и за разработването на политика по правата на човека в съответните страни но все още е необходимо да има напълно независими институции по правата на човека в много страни, те да бъдат е, укрепени, но най-вече да бъдат зависими. Понякога те нямат е, достатъчен персонал, нямат достатъчни средства. На пето и последно място Както вече неколкократно се подчерта, аз мисля, че е, трябва да се върви е, към е, независимо преразглеждане на европейско законодателство за бъдеще. Един независим анализ, независима оценка на европейското законодателство. Това е част от задачата на институциите по човешки права. В моите изложения аз направих две основни препоръки – аз насърчавам всички вас сериозно да се замисляте е, за е, по-тесен обхват на стратегията от 2012 и план за действие, където да има специфични цели и да се посочат приоритети. И освен това препоръкам е, да създавате и укрепите национални агенции по правата на човека не само в страните от Европейския съюз, но в Африка, в Азия, в Тихоокеанския басейн и в Америка. Трябва да има независими агенции, които да са края гален камък в е, е, политиката е, по, човешки, по правата на човека, по основните права, в тяхното вътрешно и външно изменение. Мисля, че те могат да изиграят много важна роля в свободата, правосъдието и сигурността. Председателката благодаря на господин Кристоферсън за препоръките. Е, сега давам думата на заместник председателя на е, нашата комисия по правата на човека. Той работи с институции по правата на човека в източните съседи на Европейския съюз. Thank you, Madam, Madam Chair. Uh, I will continue in Polish language. Ja е, z dużym zainteresowaniem e, słuchałem tego подсумования, które zostało с пана. С голям интерес с голям интерес е, слушах ораторите преди мен. Интересно беше за мен да чуя каква е гледната точка и на представителя на мрежата от НПО. Гражданското общество играе много важна роля. Опитах се в нашата подкомисия да се интересувам за ролята на националните парламенти по отношение на партньорството ни с нашите съседни страни. Искам да дам един пример, който показва сътрудничеството между омбудсманите в съседните ни държави. Имаше предложение на полския омбудсман. Той работи в тясно сътрудничество със своя френски колега. Направи се опит да се покаже не само какво трябва да се промени в партньорство с съседните държави, ами се прави опит да се покаже как една страна в Полша се а, опитва да се занимае с въпроса за защита на човешките права. И то в период, в който имаше политически промени в страната. Бях организирали не само заседания, но и конкретни ем, ем, действия, свързани с обмяна на мнения. Бях. ем, търсени решения на конкретни проблеми. Беше обсъден въпрос и с положението на жените в затворите в Полша. Беше обсъдена темата и за промяна на условията на труд. Опитахме се да дадем пример за това как сме се опитали да окажем подкрепа и на младите хора. Представителите на отделните държави членки и нашите партньори направиха опит да покажат, че проблемите не са изолирани не са само в Полша, те съществуват и в другите страни. А, имаше. Разбира се, обмяна на мнение, но не всички заинтересовани страни имаха възможност да вземат участие в тези дискусии, да вземат отношение по въпросите. Има, разбира се, и положителни, отрицателни примери, има и а, добър и лош опит, а, но при всички положения а, в държавите членки ситуацията е различна, свързана с а, защита на човешките права. Има проблем с изпълнението. Ам, в държавите членки се налага мнението, че Европейския съюз се опитва да налага своите решения. Необходимо е да се вземат преди всичките културни особености, които трябва да бъдат обединени под една шапка. В комисията трябва да се вземат предвид следните въпроси, неща с които се занимаваме и в момента а именно обществената отговорност на предприятията. Това е въпрос, с който се занимават всички държави членки, също и ООН. в отделните страни. Ситуацията е различна. В скандинавските държави напредъкът е доста по-голям. Аз съм убеден обаче, че това е една област, която представлява интерес не само за нашите партньори в Европа, Ами, за други страни, господа, госпожа Гомаже спомена посещението в Пакистан. Необходимо да се занимаем и с детския труд. Това е сериозен проблем. Децата биват експлуатирани, а след това произведените стоки се изнасят в Европа. Беше даден пример и с инцидента в Бангладеш. Това е скандално, което се случи там. Една много голяма трагедия преживяха хората там. Трябва да има възможност да се изготви а, една обща стратегия, която да обхваща детския труд, труда полаган от жени. Всичко това са все важни теми и смятам, че трябва да сме по-инициативни и да работим в по-тясно сътрудничество. Благодаря. Сега искам да дам думата на Мартин Келъм. Може би ще отговорите на някои от въпросите. Thank you very much, Madam Chair. Uh, yes, uh, I don't think there were any direct questions, but, uh, but some of the comments uh, I would like to maybe respond to. Uh, благодаря, госпожо председател. Не мисля, че имаше въпроси пряко насочени към мен. Първият въпрос беше на колегата от Румънският парламент. Въпросът беше за националните стратегии за човешките права и как могат да бъдат разработени подобни стратегии и да има сътрудничество между държавите членки. И тук бих искал да дам един пример. по отношение, зачекнати в съобщението за ромите. Става въпрос за съобщението от 2001 година на Европейската комисия за създаване на национални стратегии за интеграция на ромите. Агенцията на Европейския съюз за основните права беше помолена да помог, помогне държавите членки не само в разработването на стратегиите, тъй като държавите членки сами разработват тези стратегии, но да помогне държавите членки най-вече в последващите действия след прилагането на тези стратегии и най-вече да се наблюдава прилагането на стратегиите, т.е. какви показатели могат да се използват на национално равнище, за да се гарантира че конкретните фондове, конкретни действия имат а, а, конкретни резултати. В момента 11 държави членки, с които и вашата собствена държава, Румъния, участват в тази стратегия. Но разбира се, целта ни е да си извадим а, важни полуки за работата и сътрудничеството по много важния въпрос, свързан с, с, с интеграцията на ромите. Посетих няколко държави и членки, разговарях с министри на образованието и с много от отговарящите в отделните министри ги запитаха Разговаряли ли сте с вашите колеги от другите държави членки? Споделили сте опити, те ви отговориха не. Така че има още много какво да се направи в това отношение. Агенцията работи от своя страна, но ние разполагаме с доста ограничени средства като тук говорим не само за интеграцията на ромите, но и за много други предизвикателства, които седят, които стоят пред нас и с които агенцията се занимава. На Госпожа Урик от Харватия повдигна въпроса за сътрудничеството между отделните институции, в частност с, с Съвета на Европа. Трябва да отбележа, че през последните години сътрудничеството между Европейския съюз и Съвета на Европа значително се подобри. Трябва да отбележим, че Съветът на Европа беше доста притеснен в началото, след създаването на агенцията. Те се притесняваха, че ние ще завземем територията им. Много често също така се стига и до обсъждане за при покриване на функциите на двете институции. Никога не съм разбирала точно каква, каква изобщо е тази дискусия. Да, може да има някакво припокриване, но ми се струва, че има достатъчно много проблеми, за да има работа за всички. Така че много лесно може а, ние да действаме в една област, Съвет на Европа да действа в друга област и за всички идеи има достатъчно работа. Нашето седалище се намира в Виена и основната ни цел е да постигнем съгласуваност и взаимно допълване между дейностите ни и дейността на съвета на Европа. Трябва също така да разгледаме по-внимателно някои от предизвикателствата. И оттам нататък ще видим как можем по-добре да се справим с някои от предизвикателствата. Ще ви дам един пример. Както знаете, преди една година съвета на Европа прие конвенция срещу борбата, извинете, конвенция за борба с насилието срещу жените. Това е една много важна конвенция, която следва да бъде ратифицирана от държавите членки. А ние от наша страна в момента работим по най-мащабното изследване, правилно някого в Европа. Анкетирахме 40 000 жени из всички държави членки на Европейския съюз. Разговарям по-отделно с всяка една за опита, който те имат с различни актове на насилие. И разполагаме с много данни по, това, по тази много важна тема, а именно насилието срещу жените. Това е едно много важно проучване. И се надяваме тази информация, която сме събрали, да помогне на съвета на Европа в усилията с по-бързо ратифициране на конвенцията, а също така ще помогне на държавите членки при по-нататъчното прилагане на конвенцията, да, за да знаете какви са проблемите, под които са изправени и а, как а, те трябва да прилагат конвенциите във всяка една от 8-те държави членки на Съюза. Пример е свързан с сътрудничеството между агенциите. Така, например, с ми с а, Агенцията за контрол на заразните болести в Стокхолм. Може би ни питате, защо сътрудничам с тази агенция? Каква е връзката между дейностите на тези две агенции? Агенцията за болести обаче установява, че мигрантите и членовете на младсинства, като ромите, например, имат по-ограничен достъп до възможности за превенция по с причини. Но в крайна сметка се стига именно до проблем с контрол на заразните заболявания, защото ако а, тези уязвими групи нямат достъп до здравеопазване, то се стига до сериозен проблем с а, заболявания. Също така имаше и съвместна мисия и беше изготвен съвместен доклад между изготвен от двете агенции, защото и агенцията по заразни заболявания си даде сметка, че има много сериозен проблем с основните права на, на, на, на най-уязвимите от подобен вид заболявания лица в държавите членки. Също така създадахме и работна група с участието на Европол, ЦЕПОЛ, Евроюст и нашата агенция, като въпросът беше какво можем да постигнем в сътрудничество как обмяната на опит ще ни помогне по-добре да разберем настоящото положение. Това е едно много интересно развитие през последните няколко години, а именно засилване на сътрудничеството между най-важните действащи лица за опазването на основните права в рамките на европейските институции днес. Мога още дълго да говоря, но мисля, че ще спра до тук. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Мисля, че с това приключваме тази част от заседанието. Попуснах ли някой, който иска да вземе думата? Не. Добре. От свое име бих искала само в заключение да благодаря на всички ви за участието. Благодаря на всички ви за различните и интересни идеи. Надявам се и вие да сте намерили стането си интересно. Знаете, че има цял пакет за правата на човека с стратегията, с агенцията и с специалният представител на Европейския съюз за правата на човека. Основната цел на днешното изслушване беше да запознаем вас, членовете на националните парламенти, с нашия план за действие, Надявам се да вземете предвид този план за действие в вашите действия на национално равнище и съответно да се обърнете към вашите правителства и да им окажете влияние в начин по който те изготвят общите действия на европейско равнище в рамките на съвета. Благодаря на секретарята на двете комисии на Европейския парламент. Разбира се, ще продължи сътрудничеството и на европейско, и на национално равнище, но както знаете, през май до година ще има избор за Европейски парламент и членовете на нашите парламентарни комисии ще се сменят най-вероятно но държа да отбележа, че за нас една година преди изборите беше много важно и полезно да, получим, да проведем това разискване с вас. Господин Лопес Агила, с заключителни думи. Благодаря госпожо, госпожо Лорбилер, благодаря и на господин директора на Агенцията по основните права, както и на госпожа Мила Сюте за изказването и. Благодаря и на всички заяви участие в дискусията. Мисля, че с пълно право можем да стигнем до заключението. Първо, клаузата за защита на правата на човека продължава да въжи при изграждането на познато свобода, сигурност и правосъдие, както на европейско, така и на външно равнище. Знаете, че има 5 годишна програма, чиято цел е да се приложат на практика амбициите за уложени в договора от Лисабон. Факт е също така, че разписаното в главата на Доктор Лисабон, посветена на правата на човека, трябва действително да имат съдържание, да имат смисъл. Тоест, не само законодателството, което се изготви тук в Европейския парламент, но и на законодателството, което се изготви на национално равнище. Затова осъществяваме и този цикъл за сътрудничество между нас, Европейския парламент и между вас, националните парламенти, тъй като трябва да работим заедно в дух на сътрудничество с цел прилагане на стратегията за основните права, както и законодателството в областта на основните права. Това е много важно, когато става дума за процедурата за убежище, за защитата на външните граници на Европейския съюз, за нас е важно и тъй като за първи път Европейския парламент се оказва законодател по отношение на наказателно-правни въпроси, важно е също така и съдебното сътрудничество. Тоест имаме нужда от една правна общност с общи споделени цели. Имаме нужда от една истинска правна общност с истински общи ценности. И тази общност ни налага задължението да се държим по определен начин като партньори за трети страни. Или казвам други думи, когато сключва споразумение, каквото и да е естеството на тези споразумения, било то политически, за съдебно сътрудничество или економически, когато сключваме подобни споразумение с трети страни, ако изискванията за защита на правата на човека не са спазени, то тези споразумения чисто и просто не бива да бъдат сключвани. А ако те вече са сключени, трябва да съблюдаваме е, зачитането на клаузата за правата на човека. И незачитането трябва да има политически последствия. Или казвам други думи, цялата, цялата дипломация на Европейския съюз трябва да е обвързана с правата на човека във всяка една стъпка на политическия процес. В момента в Европейския парламент обсъждаме много политически деликатни въпроси. Въпроси, които са свързани с нашия авторитет и с зачитането на клаузата за правата на човека е, в споразумението с трети страни, включително и с трети страни, които имат много добра репутация за зачитането на правата на човека. Тъй като и това е втората част на заключението ми, защита правата на човека е един постоянно продължаващ процес, който никога не е завършен. Или казано други думи, никога не може да приемаме правата на човека за даденост. Нито в Европейския съюз, нито в отношенията ни с трети страни не е толкова просто. Не можем просто да кажем, всички сме демократични държави, всички сме записали правата на човека в конституциите си, значи те съществуват и те са даденост. Ползваме се с репутация на държава, зачитаща правата на човека, изключваме споразумения с трети страни, които твърдят, че ще правят на човека. И ако това е така, няма какво повече да се обсъжда. Но нещата не стоят така. Напротив, процесът винаги продължава и винаги трябва да съблюдаваме, че сме на висотата на нашите стандарти, че държим на платите ангажименти и че в дух на сътрудничество в, непост... в постоянно сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти ние работим заедно, за да гарантираме, че правата на човека и тяхното зачитане са водещ принцип в ежедневната ни работа. Затова и толкова много високо ценим приносът на организации на гражданското общество, работещи в областта на защита на правата на човека. разбира се, много важна е и постоянната дейност на Агенцията за основни права на Европейския съюз, представена днес от нейния директор господин Кейран. Още веднъж ще благодаря за участието в този първи етап на разискването ни и продължаваме към вторият етап от нашата дискусия. Би трябвало тази част от заседанието да започне в 17 часа, т.е. около 5 минути, но не съм сигурен дали гостите ни вече са пристигнали. Явно те са тук. Би трябвало да направим малка почивка, но вместо това ще продължим направо със следващата част от дискусията. И приветствам за дошъл сред нас господин Жан Пьер Касарино, който е председател на платформата за бешенците в Европейския институт в Флоренция. Той ще бъде първият ни специалист. Приветствам се добре дошъл. После добре дошъл и госпожа Марина Шрам. We're also welcoming Miss... добре дошъл и госпожа Марина Шрам от Международната организация за миграция. Моля и нея да се присъедини към нас тук на председателската маса, както и госпожа Елен Супиус Давид, която отговаря за връщането миграцията и непредложените малолетни и пълнолетни лица към Европейската агенция за бежанците. Моля ви да заповядате тук при нас.